Колеги, мога ли да призова към порядък? И да ви попитам, готови ли сте да приемете проекта на дневния ред? Всички са доволни. В такъв случай Минаваме към одобрение протокола от предишното заседание. Всички са съгласни. Преди да премина към споразумението, по което за въздухоплавателните услуги, искам първо да приветстваме добре дошли стържанти по писмен превод от Люксембург. Не знае дали са изпратени в нашата комисия, защото може би аз съм най-голямото предизвикателство, което ще видят в кариерата си но те са добре дошли в Комисията по транспорт и туризъм. Следваща точка. Споразумението между Европейска общност и Западноафрикански економически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателни услуги, докладче господин Кох. По време на е, вашият е, доклад, господин Кох, ще трябва да изляза за около 5-10 минути. Обикновено вие вземете моето място като заместник-председател, но тъй като докладът е ваш, кого трябва да помолим да заседава, да председателства заседанието в продължение на 5 минутки. Госпожа Дивера, моля ви, не повече от 5 минути. Или господин Деграндес. Кристин, come on, you do it. Кристин, само 5 минути. Well, I, I, it's, I meet, got to see the Hungarian ambassador. Трябва да се видя с унгарски посланник. Госпожа Дивера. You know why I asked. vous l'aviez en français, ce serait Donc je donne la parole à Monsieur Cork. Давам думата на господин Кох. Госпожо председател, за мен е чест да представя този конкретен доклад. Дами и господа, преди всичко искам да представя един доклад, който в момента се изготвя – Той се отнася до споразумение между Европейската общност и Западноафриканския економически и валутен съюз по някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Бих искал да се възползвам от е, тази възможност да, да благодаря на всички, които ме подкрепиха при изготвянето на тези проектопрепоръки. Основната цел на това споразумение между Европейската общност и Западноафриканския економически и валутен съюз е преди всичко да се премахнат различни видове бариери или разпоредби, които вече не съответстват на днешната ситуация и са от дискриминационен характер. Най-важният аспект преди всичко е едно решение на Съда на Европейския съюз, според което двустранни споразумения между държави членки от Европейския съюз и отделни трети страни са в нарушение на свободното движение на стоки и услуги, както и в противоречие с европейското право. В този конкретен случай става въпрос за установяване на бизнес или на предприятие от Западна Африка в Европейския съюз. И така, комисията получи мандат да премахне определени дискриминационни разпоредби. Този мандат включва изменение и заличаване на някои от тези разпоредби. Всичко започва през декември 2009 година. Важните резултати бяха основно свободното движение на стоки и услуги, както и разширяване обхвата на разпоредбите по отношение на данъчното облагане, например на въздухоплавателно гориво и други подобни въпроси. Очаква се също така това да допринесе за ефективното отваряне на пазарите. И така с мандата на комисията. Всъщност трябваше първо да кажа, че разполагахме първо с този текст който трябваше изцяло да промени въздухоплавателния транспорт е, между Европейския съюз и Западноафриканския економически и валутен съюз. Проведени бяха редици дискусии между съвета и Европейската комисия, които бяха важни и изиграха роля по създаването на новата рамка и подмяната на конкретните разпоредби. Много ви благодаря. J'ai cru que ça se mettait automatiquement pour le président. Смятах, че микрофона на председателя е автоматичен. Е, u wel, mevrouw de voorzitter. Ik е, kan heel kort zijn op dit punt. Благодаря. Казва следващия оратор. Ще бъда съвсем кратък. Смятам, че можем да подкрепим без резерви доклада и смятам, че трябва да благодарим на докладчика за извършената работа. Имам някои общи коментари по следващата точка, по международните въздухоплавателни споразумения, които може би имат връзка и с сегашния доклад, но предпочитам да запазя коментара си за следващата точка. Госпожа Мейснер. Благодаря. С това конкретно споразумение разбирам, че имаме възможност да кажем да или не. Господин Кох поясни защо е важно да подкрепим тази конкретна препоръка и това конкретно споразумение. Искам много да му благодарим и да заявя, че наистина ние можем да гласуваме за това споразумение. Благодаря, господин Бредбърн. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да изразя изцяло съгласието за това, което казаха ораторите преди мен, особено бележката за следната точка. За следващата точка, както и него и аз имам някои общи бележки по общите принципи около това споразумение, но не и конкретно по доклада на господин Кох. Pour la Commission, M. Burgel Vernet господин Бюргел Верне от комисията. Благодаря, госпожо председател. Само да заявя, че комисията е много доволна от доклада на господин Кох. Доволни сме от координацията. Радваме се, че споразумението бе финализирано, както бе подчертано и от докладчика или определени споразумения са в съответствие с законодателството на Европейския съюз. 47 двустранни споразумения за първи път влизат в едно такова всеобщо споразумение. Европейския съюз успява да сключи такова споразумение с конкретен регион и това заслужава да бъде подчертано от особено значение. Господин Кох, искате ли думата? Разбира се, би се възползвал от възможността, но нямам какво да добавя. Благодаря ви. Председателят. Всички са много кратки, сигурно защото го няма председателя. 5 ноември е срока за внасяне на предложение за изменение. Гласуването в транспортна комисия ще бъде на 1 декември. Пленарно гласуване през януари 2011. Малко трудно ще ми бъде да остана на председателското място, защото ще разгледаме доклада на Брайан Симпсън и неговото представяне. Така че нека, докато се върне той, просто да изчакаме няколко минути да направим почивка. И така, дами и господа, благодаря на Кристин, че ме замести. Извинявайте, че трябваше да излизам. Следващата точка е моя собствен доклад по международните въздухоплавателни споразумения в област размяна на становище. Давам думата на комисията преди да започна госпожа Йегер. Благодаря, господин председател. От името на комисията бих искал да кажа, че ние приветстваме приемането от Европейския парламент на ново рамково споразумение за отношенията между парламента и комисия. Лисабонският договор засилва ролята на парламента и това ясно се отразява в новото рамково споразумение. Още повече, рамковото споразумение е основен инструмент за осъществяване на новото партньорство между европейски партньори и Европейската комисия. Комисията все още е в процес на вземане на решение по вътрешните насоки за конкретните условности за прилагането на рамковото споразумение. Следователно, днес за мен не е възможно да отговоря изцяло за това как конкретно ще се прилага рамковото споразумение. Разбира се, комисията ще се придържа към всички ангажименти и това се е подразбира от само себе си ангажиментите, които тя е поела и ще изпълнява рамкото споразумение, като следва отблизо текста и духа на специално партньорство с Европейския парламент. Ясно бе заявено от заместник председател Шефкович на пленарна сесия на 18 октомври. Казано бе също, че Европейската комисия не може да бъде задължавана от едностранни тълкования на рамковото споразумение. По отношение на генералната дирекция ще има изменения в е, структурния диалог, международните споразумения, агенции и по преговорите по международни споразумения. По отношение на структурата, на структурния диалог, ние сме готови да ви представим програмата за 2011 на 11 ноември. Благодаря. Ако мога сега да започна с е, думи по отношение на координаторите. Много се радвам, че се реши да бъде изготвен такъв доклад. И помня, че в миналото за подобни споразумения парламента биваше единствено консултиран. И ние обикновено давахме благоприятно становище, но нямахме никаква роля за решение на дискусията. А сега вече трябва да даваме съгласие и трябва да разглеждаме подобни споразумения малко по-подробно. Сега, ние все още трябва да кажем да или не, освен в най-сложните случаи, така че шанса да имаме реално дискусия е доста ограничен. Но искам да се възползвам от този доклад, за да коментирам две по-широки теми. Първо, съдържанието на доклада и второ, ролята, която може да играе парламента по време на преговорите за одобряване на споразумението. Що се отнася до съдържанието и съществото, считам, че има широко съгласие, че трябва да има такова широко споразумение и е, хоризонталните споразумение за прилагане на решението на Европейския съд от 2002 година ще гарантира равни права на всички авиокомпании и ще измести неравнопоставеността, като се създаваше с индивидуалните споразумения с страните членки. Споразуменията с съседни страни и с големи глобални партньори, когато са на общо ниво, ще дадат добри предимства по отношение и на разнообразие и на намаляване на разходите. Освен това, ще работи за лоялната конкуренция, особено по отношение на държавните помощи и разходите за околна среда. Но, не бива да попадаме в кабана на идеята, че всяко споразумение е добро. По-скоро трябва да оцени както комисията, така и преговарящите, така и парламента и съвета, които трябва да одобрят резултатите от е, преговорите. Всички тези страни трябва да помислят дали съответното споразумение е достатъчно амбициозно и балансирано или е по-добре да отложиме процеса, за да се потърсят по-добри резултати. В момента няма да изпадам големи подробности, но примерно споразумението между Европейския съюз и Штатите, тук ще обсъждаме този въпрос, когато имаме искане от съвета за съгласие, официално такова, но докладчика посочи и парламента също в резолюцията от юни, че има дисбаланс в възможностите за инвестиране. А също и идеята, че трябва да се търсят по-високи социални и екологични стандарти. А също така трябва да търсиме и да сведем до минимум дубли, дублирането при оценките, за да можем да дадем възможност на Европейския съюз и на другите участници в въздухоплавателния транспорт да разчитат взаимно на сертификатите, които са издали. Споразумението с Канада, което ще приемем утре, е пример, че може да имаме по-амбициозни цели – и подобни висококачествени споразумения трябва да са основната цел на бъдещи преговори. Сега ние така или иначе нямаме друг избор да кажем да или не. И в един момент преговорите приключват. Не е ясно дали текстът е идеален. И в случая с SWIFT, когато казахме не, успяхме да привлечем достатъчно много внимание от е, пресата и от много други заинтересовани страни. Но все пак това не е стратегия, от която трябва да се възползваме твърде често. Така че трябва да търсим начини да покажем на комисията, че ние оценяваме е, споразуменията преди да бъдат сключени и че трябва да се съобразяваме с, е, с тези идеи. А, разбира се, това не е нищо ново. Комисията ни информира, включително когато подготвя и делегацията, която замина през Марс в Вашингтон. И ние използвахме и тогава момента да изкажем своите загри... безпокойства споразумението от 2005 с комисията ги принуди да ни предоставят достатъчно рано е, информация, още по време на подготовката на споразуменията, не само по преговорите. Подобна информация включва е, проекто е, директивите, приетите е, документи, е, информация за провеждане на преговорите и заключенията от преговорите. В също, същевременно правило 9, параграф 5 дава възможност на, парагр... на парламента да приема препоръки и да искат те да бъдат отчетени преди да се формулират заключенията на, а, по преговорите за международни споразумения. И сега, колеги, трябва да помислим при, при подготовката на този доклад е Доколко можем използваме тези правомощия? Това, което искам да наблегна тук е, че има възможност, които съществуват много преди да се е, сключи и коментира споразумението, като това изисква от комисията да третира парламента на, наравно с съвета и да им предоставя достатъчно рано информация. Преди да дам а, думата на докладчиците в сянка, искам да приключа с думите, че очаквам с нетърпение работата с тях, за да достигнем до един широк консенсус. Днес общо зато се намираме в началото на пътя и смятам, че е, винаги ще съм готов да организирам неформални срещи с тях, ако те искат това. Сега нека да започнем дискусията, да видим какво очакват хората и да вървим, да разсъждаваме по, на базата на това, което казах. Господин... Äh, äh, Благодаря, господин председател. Имахме възможност да Дискутираме въпроса с координаторите и е, е ясно, че ние не надценяваме нашата роля, ролята на парламента. Знаем, че по този начин рискуваме да загубим доста възможности. особено ако заплашваме с възможността да кажем не. А що се отнася до двустранните споразумения и сега подготвеното многостранно споразумение, нашите становища са ясни. Според мен, когато се предлага определено становище, ние трябва да отчитаме и политическите му измерения и много внимателно да оценим ситуацията. За мен е важно не толкова каква е процедурата, а да има съгласие с комисията, единодушие. Т.е. от двете страни да съществува ясна воля и е, лесен начин за обмяна на информация, защото е, в парламента понякога е много трудно да видим как точно се развива процеса на сключване на едно споразумение, началото му, е, текущото му развитие и края. Така че добрия, добрата обмяна на информация е много важна и е, е много важно да може да се осмисля ролята и последиците от ролята на парламент. Затова за мен е много важно да има постоянен, регулярен обмен на информация между комисията и работните групи. Защото това ще бъде една добра подготовка. Ще има също и последващи действия след заседанието. Но това е много важно за работата на парламента. А с приемането на Лисабонския договор естествено настъпиха много промени в начина на нашата работа и евентуално след една година ще трябва да оценим отново процеса и да видим как върват нещата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Преди да говоря по същество, най-напред искам да говоря за ролята на Европейския парламент. Оратора преди мен каза, че не бива да я а, оценяваме прекалено високо, но не бива пък и прекалено ниско. Какво е важно? Да развием максимално нашата роля. Трябва да участваме с ангажираност още преди да е изключено споразумение. А след като вече се подпише споразумение, е трудно да сме против и би било глупаво. Затова смятам, че комисията трябва да се съгласи да ни държи информирани, за да имаме възможност да играем своята роля. Трябва да отбележа, че до някъде съжалявам, че комисията към днешна дата не може да е, ни опише точно ситуацията. Вярно е, че рамковото споразумение е ново, но Лисабонския договор влезе в сила още през януари. Тоест, комисията би трябвало да мисли как да ангажира парламента още от самия момент, в който комисията поиска мандат от съвета. А ние трябва винаги да разполагаме с информация преговорите, например, могат да бъдат много интересни, с което не искам да кажа, че искаме пряко да сме ангажирани в преговорите. Не. Но трябва да бъдем информирани. Ако сключвате споразумение или започвате преговори по споразумение с САЩ, Русия, Китай, като в хода на преговорите Както казах, трябва да бъдем надлежно информирани за всичко, което се случва там. Има и голям брой заинтересовани страни, които е важно да бъдат ангажирани в преговорите с САЩ, така че защо и ние да не бъдем информирани. И още, надявам се, че и комисията, и парламента ще са по-наясно за бъдеще по този въпрос. Сега по същество. През 2003 година имах възможността да напиша доклад eh, за разработването на програма за външната политика на Европейския съюз по транспорта. Един доклад, който и днес е актуален. Това обаче, което трябва да се подчертае е, че пазара трябва да се отвори, но да се направи това паралелно с актуализиране на съответната правна рамка. Това е нещо, към което трябва да се стремим. Да, искаме да отворим пазара за различни компании, но същевременно трябва да има а, равна площадка за игра за всички участници в този пазар като не оставам с впечатлението, че това реално е постигнато. Впечатлението ми е, че има регулиран достъп до пазара, обаче има различни социални, екологични правила, даже различни правила за безопасността, което може да доведе до фалшива конкуренция. Не мисля, че е обърнато достатъчно внимание на този аспект, а той заслужава. също така този аспект не беше засегнат и когато се договаряха правата на пътниците. Европейския въздухоплавателен транспорт е окован в правила, които се отнасят до правата на пътниците. Например, когато избухна вулкана в Исландия, това причини е, безкрайни огромни дебати. Европейските граждани, които е, летят с компания не от Европейския съюз, имат известни проблеми. Така че това, което искам да се случи в бъдеще е пътниците, независимо с коя компания летят европейска или не, да имат абсолютно еднакви права, ако излитат от Европа. И последното нещо, което искам да отбележа – според мен съществува риск достъпът до капиталовата структура за компаниите. Как е регулиран този въпрос? Ако имаме споразумение с дадена трета страна и кажем да, ще отворим нашия пазар за вас, винаги съществува опасност други, които не са са включени в това споразумение. Чрез достъп в тази трета страна, с която имаме споразумение, да получат достъп и до европейския пазар. Това е нещо, което не бива да пренебрегваме, защото би могло да доведе до злоупотреба с клаузите на споразумението от други компании, които а, закупуват капитал в а, третата страна, с която имаме споразумение. Това всъщност не е получило достатъчно внимание, според мен. Мисля да спра до тук, господин председател. Очаквам с нетърпение вашите предложения. Лично аз също имам няколко предложения, за да може текста да стане възможно най-добър. Благодаря ви и сега госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин председателя за неговата работа. Чудесно се е справил. Мисля, че Брайан Симпсън каза много неща, които са много актуални и определено имат своето място. Първо беше поставен въпроса за да или не. Да, имаме повече права по силата на Лисабонския договор, но паралелно с тях имаме и нови задължения. Наистина трябва да съзнаваме, че имаме прекрасни възможности пред себе си Виждаме това в доклада, в различните възможности, но съществува риск да попаднем в капана споменат от Брайан Симпсън. А това е нещо, което трябва да отчитаме. По принцип е много хубаво да имаме споразумение за международното въздухоплаване. Наистина е много хубаво. И разбира се, след споразумението с Европейския съюз ще има и национални но трябва да помислим какви са новите възможности, които предполага всяко споразумение. Трябва да има достатъчен поток на информация и е хубаво да отчитаме, че има и малки държави, и големи държави, има и съвсем малки островни държави и всички те еднакво се нуждаят от информация. По-нататък Суифт ни показа, че ако кажем не, понякога това ще ни донесе по-силна позиция в преговорите. И Брайан Симпсън го спомена. В случая с това конкретно споразумение, най-напред бихме искали да има световно валидни стандарти за сигурност и безопасност и това да се реализира на едно и също място, на едно гише. Но нека да мислим как това ще се отрази и върху прехвърлянето на данни. Въпросът се обсъжда в комисията Либе. Също така да мислим и за разширяването на обмена на данни и как той, той да се включи в това конкретно споразумение. Естествено, има многообразни аспекти, има аспекти свързани с правата на пътниците, но и с правата във връзка с данните. И разбира се, не можем да изнесем извън рамките на Европейския съюз правилата, които въжат вътре в него. Но не бива да изпускаме изпредвид и тези аспекти. Благодаря ви, госпожа Люксембургер. Благодаря. Аз мисля, че преди да навлезем по същество в темата, е важно да разбираме какви цели точно искаме да постигнем за да може парламента да действа ефективно и то максимално според възможностите си. Ние представляваме гражданите и искаме по-широко приемане на европейското законодателство в световен план. По принцип, защото се касае за нуждите на нашите граждани. На тях реагираме ние – и трябва да избягваме да реагираме технократски. Този аспект трябва да залегне в дадено споразумение, така че да не се оставят нещата в зависимост само от това дали ще се каже не. Обедена съм, че никой не се съмнява, че трябва да се действа при ефективност на парламента, при това конкретно споразумение и решенията за него. И разбира се, това означава, че поемаме и по-голямо време. Обаче, въпросът е как ще се справим с това по добър начин, така че да постигнем оптимален резултат. И без съмнение виждането и приноса на парламента ще бъде взет предвид в хода на договаряне на споразумението. Ние не искаме да потискаме различни глъщета, които изразяват несъгласие, а е хубаво да се обединят всички гласове, да звучат като един с оглед на постигането на най-добро споразумение. Ако искаме нашите граждани да ни приемат, трябва те да получават информация, която отговаря и на стандартите за прозрачност може да възникнат конфликти между различните ловита, но все пак нека да не забравяме, че ние представляваме вижданията на нашите граждани тук в работата на парламента. И след като сме сигурни вече, че действаме наистина така, че да отговорим на тази наша роля, тогава вече можем да мислим да даваме конструктивен принос, било то за защитата на данните, за правата на пътниците или по други въпроси. Но в крайна сметка от нас се очаква да донесем нещо полезно и добро за своите граждани чрез участието си в процеса на сключване на споразумението. Не е като при споразумението акта, за Африка, Карибите и Тихия океан. Там писмото, там споразумението си остана само на хартия. Много важно е при споразумения да разглеждаме стратегията, която прилагаме, да правим така, че нашия принос да носи полза, а не да говорим неща, които или са безмислени, или са безполезни. Тоест, всичко се свежда до това нещата да носят смисъл за нашите граждани. Ясно е, че искаме да постигнем по-силна позиция в споразумението, но има значение и как ще стане това. Благодаря ви, госпожа Фостер. Uh, yes, да, много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за това много добро обяснение на промените, които са свързани с влизането си на Лисабонския договор. Ще се опитам съвсем просто да кажа нещата. От една страна трябва да вземем предвид, че това е споразумение, което в двустранен вид е съществувало много отдавна. И в много споразумения за услуги съществуват отдавна. Това е първото, да не връщаме часовника назад и да започваме на ново преговори по неща, които вече са постигнати. Това, което ясно бе посочено от един-двама колеги, е много различното споразумение, което е между Европейския съюз и САЩ за открито небе и продължава във втория си етап сега. И това наистина ще е привлекателното споразумение, когато големите действащи лица наистина се интересуват. Може да не се интересуват от Европейския съюз Казахстан, но не могат да не се интересуват от отношенията с САЩ. Абсолютно прав сте да кажете, че има други въздухоплавателни споразумения, които в момента са в процес на преговори, че те трябва да бъдат сключени както трябва. По моето мнение, какво трябва да направим ние от парламента? Да, наистина света се промени с влизането сила на Лисабонския договор – но смятам, че трябва да бъдем особено внимателни. Ние не водим преговорите по това споразумение. Има специални органи, които са назначени за тази цел, което означава, че ние не трябва да бъдем информирани или ангажирани. Но това трябва да се прави по на едно изключително прагматично ниво. Това, което не искам да кажа, нашата комисия да вземе позиция и не предполагам, че ще стане така, надявам се, че няма да стане така, позиция, в която някои искат е, твърде много да политизират това как трябва да изглежда едно споразумение в областта на въздухоплаването. Може би те си имат е, своя собствена програма и смятат, че най-добрият момент е да повдигнат тези въпроси, но ние трябва да внимаваме, защото това са важни неща. Ще ви помоля само да ме изчакате да се доизкажа. Вие вече се изказахте. Ако искате да се изказвате, вземете думата от председателя. Извинявате, но непрекъснато това се случва, докато аз говоря, някой да възразява по този начин. И така, както казвах, не трябва да се стига до политизиране на това, което се върши. Не трябва да бъдем ангажирани. Ако излязат каквито и да е проблеми в тези споразумения, много е важно ние на време да подадем сигнал и да разгледаме нещата в комисията въпрос ние да влизаме в търговска война с която и да е страна. По същия начин ние нямаме правомощия над трети страни в редица области. Нека да бъдем реалисти. Така че трябва да имаме един балансиран подход. И вие, господин председател, като докладчик, съм сигурен, че ще излезете с балансиран подход. Защото това трябва да е наистина дискусия на възрастни. Нещо, което вече е постигнато и неща, които ще произлязат те първа. И аз вярвам, че комисията ще приеме нещата така, както трябва и съм сигурен, че вие ще излезете с нещо разумно и прагматично, с което ние ще се съгласим. С това исках да приключа. Благодаря. Госпо... Благодаря, госпожа Рана. Благодаря ви. Съвсем накратко. Почти всичко вече бе казано. но може би още един-два коментара. Разбира се, ролята на Европейския парламент в това споразумение. Ние сме единствената изборна институция, единствения изборен орган и тук имаме възможност да покажем колко сериозно приемаме този въпрос и колко сериозно приемат този въпрос гражданите, които са ни избрали. Трябва да решим кои са най-важните моменти, моменти, които може да не са обхванати от предишните споразумения. И сега трябва да кажем да или не, да дадем и препоръки, разбира се, и да помислим основно за техническите препоръки, които трябва да бъдат взети предвид. Но трябва да вземем предвид и политическата си роля и политическата тежест на страните към конкретно споразумение, независимо дали са големи или малки страни. Това са въпросите, които трябва да бъдат отчетени. Благодаря. Благодаря на госпожа Рана, господин Братбо. Благодаря. Аз имам няколко бележки. Както казаха и преждеговорищите, повечето от въпросите вече се обсъдиха, но мисля, че в контекста на доклада, който вие трябва да изготвите, не трябва да забравяме че в известен смисъл споразуменията, които разглеждаме в нашата комисия, са наистина върха на айсберга. Защото по силата на Лисабонския договор имаме далеч по-широки отговорности за много от различните споразумения, които се договарят от време на време в различни сфери на търговията и така нататък. Така че, според мен, в моето изказване в по този въпрос смятам, че трябва да разгледаме нещата в контекста на по-широките сфери и ролята на парламента по силата на Лисабон. Сега искам да стесня нещата до дискусията днес, но втория момент по отношение на коментаря на комисията. Надявам се, че комисията ще подходи сериозно, когато казва, че ще ангажира парламента. Коментарите, които чух в е, изказването на комисията не ме изпълва с увереност в това. Затова и смятам, че е необходимо те да бъдат открити пред нас, да не се опитват да играят малки игрички, защото от годините, които съм в този парламент, съм се натъквал на това в различни други области на комисията. Така че определено ще наблюдавам внимателно не само от тази комисия, и в друга комисия, дали излизат такива споразумения и дали наистина имаме повишена роля на надзор не би казал, както каза годин Грож в е, първия коментар, че ние трябва пряко да участваме в преговорите. Определено това не е нашата роля. Това, което е наша роля, е да бъдем постоянно информирани от самото начало за напредъка на преговорите, така че парламентът да има ясно мнение, когато се стигне до вземането на решение да или не. И затова съвсем сериозно казвам на комисията – ако вие не спазвате това просто правило за отношенията с парламента, ще имате проблеми с парламента. И трябва да поемете тази отговорност на плещите си. Така че, моля ви, когато говорим по тези въпроси, както в тази комисия, така и в други комисии на парламента, е необходим този допълнителен надзор. И за да улесним този надзор, комисията трябва да бъде открита пред Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Бредбери. Ако ми позволите да отговаря на някои подвигнатите въпроси, ще се опитам, когато изготвям доклада, да подходя по един балансиран начин, както бе посочено. Това, което каза господин Ротберт и госпожа Лихтенберг по отношение на Европейската комисия. Аз, чрез секретарията, предложих комисията да ни даде един общ преглед на видовете споразумения и ползите, които могат да осигурят те в сегашната ситуация по отношение на някои от най-важните споразумения с определени страни. Отговорът бе, че това вече е направено още през март. Да, това е вярно, но въпреки това, имайки предвид е, мнението на казаното, мнението на изказалите тук и като си помислите, че не всичко от март можем да спомним, мисля, че такова едно представяне няма да бъде излишно. Също така, по отношение на мандатите. Знаете, че ние трябва да настояваме пред комисията за спазването на мандатите. Комисията трябва наистина да ни представят тези мандати на поверителна основа, макар че рамковите споразумения 2005 и 2010 година на практика се ангажират с този процес. Знае, че според комисията мандатът е документ на съвета. Но мисля, че ще бъде полезно като начало, ако разгледаме тези неща и да видим все пак действително има ли го този мандат от самото начало? И това наистина трябва да стане в, е, един, в едно добро доверие, както с е, черните списъци. Но мисля, че малко повече съдействие от страна на комисията за това как да подходим към нашата работа ще бъде полезно. И това е нещо, което ще проследя с е, комисията в малко по-големи подробности по-нататък. Госпожа Игер, искате ли да се включите и да кажете нещо от името на комисията. Да, благодаря, господин председател. Първо, нека да подчертая отново, че комисията абсолютно застава зад своя ангажимент да информира незабавно и напълно и парламента за всички етапи от преговорите за сключване на международни споразумения. Особено ние сме се ангажирали да информираме парламента в момента, в който изготвяме проекто документите за съвета. Така че, повтарям, ще ви държим в течение по време на всички етапи на процеса незабавно. Трябва да определим каква ще е формата, какви ще са изискванията за спазване на поверителността на документите. Това е изключително важно, защото преговорите са много деликатни, примерно при споразуменията за въздухоплаване. Така че, нека да подчертая и това. А вие коментирахте, господин председател, че трябва да се отчита факта, че е, директивите за преговори са е, документи на съвета. Така че ако иска да ги получи, парламента трябва да се обърне към съвета. А, тук се засегна и въпроса за участието. Ангажимента на комисиите, на комисията се свежда до присъствие на международни конференции, свързани с многостранни споразумения – така че това се регулира от законови, технически, дипломатически съображения, но по практически съображения мога да ви кажа, че ние уведомявахме вашата комисия в много голяма степен за всички споразумения, особено за въздухоплаване и така нататък. Така че е, ще правим това винаги. Мога и сега да ви дам последната информация и мога да ви уверу, уверя, че комисията ще ви информира за всичко, което се случва незабавно в течение на всеки от етапите на преговорите. Е, е, Благодаря, господин председател. Следващия оратор. Когато говорим за подготовка на споразумения, нашия опит за сътрудничество с вашата институция и нашата комисия е много добър. Един пример е споразумението с Съединените щати. Можем само да съжаляваме и вие и ние, че втората фаза на това споразумение не се разви така, както не си искаш, особено що се отнася до правата за собственост. Но не бива от това да се вади извода, че споразумението не е балансирано. Защото правата, които американците не признават за нас, не са признати и за техните оператори. Разбира се, нямаме желание да стигнем по-далеч по тази тема в един момент, но, е, както знаете, вие бяхте информирани, това беше възможно най-доброто споразумение, което можехме да постигнем за момента с американските ни приятели. Господин Алкадрауи правилно коментира тук за конвергенцията на разпоредбите. Аз казах през март и ще кажа отново сега. За нас е, в рамките на тези споразумения, които са общи глобални споразумения, е ясно, че ние не можем да се съгласим да отворим пазарите си, ако няма някаква степен на хармонизиране на е, изискванията, защото това означава да има лоялна конкуренция. и пълна свобода да се използват новите разпоредби. Защото по този начин нашите оператори няма да се сблъскват с изисквания, които са противоречиви или е, вървят срещу конкурентоспособността. Така че ние сме особено бдителни когато се провеждат тези смесени комитети, които отговарят за изпълнението на споразуменията. Това именно е добавената стойност на европейските споразумения, а не на, за разлика от сключените двустранни споразумения между европейските страни и други страни, защото там никога не се предвиждат еднакви изисквания, примерно за правата на пътниците и други критерии. Така че ние искаме да наложим режим, който е добър за нашите оператори, но също, който също помага да се повишат и да се повишат и изискванията за качество, защото те не са еднакви навсякъде по света. И това ще постигне много по-добре посредством общностни споразумения, а не двустранни. И последно господин Грош е, спомена е, вашето желание да има регулярно, да, ни се, да ви се подава информация. Е, но смятам, че вие разбирате още преди да се сключи новото рамково споразумение, а пък и сега с него, с споразумението, което е подписано предишната седмица, ние редовно правихме това. Благодаря. 1 декември трябва да е готов проект от текста. До 8 декември са предложенията. 24-26 е, се гласува в комисии и през март 2011 ще се гласува споразумението в пленарна зала, така че имате време да работим по тях. Благодаря. Благодаря много за участието в тази дискусия. И сега изчакваме председателя на Белгийското председателство и ако мога да информирам сега колегите, че Флоренс, който очакваме, беше много активен член на, на групата на либералите в този парламент и ние сме си сътрудничили с него от много години. Uh, и много се радвам да го видя сега в нашата зала. Got, uh, и сега съвсем спокойно можем да си починем за 15 минути, но все пак ако мога да ви помоля да не се отдалечавате твърде много, когато се върне бългийският представител, да има хора в залата, да можем да му зададем а, въпроси. Така че 4 и 15 моля обратно в залата. If I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to... Моля любезните гости от Белгия да заемат места, където им е удобно, за да могат да чуят изказването на своя министр. So, и така, дами и господа, за мен е огромно удоволствие да ви представя държавния секретар Шуп. Знаете, за него той е бил и при нас, и преди, за да се направи оценка в рамките на Белгийското председателство на задачите и за да ни разкаже за заседанието на съвета на 15 октомври, предполагам. И така, господин държавен секретар, имате дума. Yeah. Благодаря, господин председател. Уважаеми Брайан, драги координатори, ще ви дам време да сложите слушалките си за превод. И така, дами и господа. Благодаря за het на тези deze Бих искал най-напред да ви благодаря, че организирахте този обмен на мнения. Наистина, за мен е голямо удоволствие, че мога да докладвам пред вас как стоят нещата в момента, какъв напредък сме постигнали и какво очакваме да успеем да постигнем в нашата приоритетна програма, която ви представихме на 13 юли тази година. Може би знаете, че междувременно относно устойчивото бъдеще на а, транспорта и безопасността на всички видове транспорт се определиха тези ключови думи именно за да можем да преодоляваме успешно предизвикателствата за в бъдеще, пред които се изправя транспорта. Нашия първи приоритет в началото на Белгийското председателство беше да предоставим бялата книга за бъдещето на транспорта и да кажем какви са нашите отговори на новите предизвикателства пред транспорта, как можем да го направим устойчив – и същевременно да имаме лоялна конкуренция между различните видове транспорт. Дами и господа, Бялата книга беше изготвена на време, обаче мерките са обявени за 2011 година. Естествено, не можем просто да седим и да чакаме Бялата книга да влезе в действие и за това работим в рамките на Белгийското председателство. На последното заседание на съвета на министрите на транспорта представихме Бялата книга, като искахме да изведем на преден план два основни въпроса пред съвета и комисията, за да може да се следва вярната посока с оглед на Бялата книга. От тези два въпроса първият е Какви трябва да бъдат общите приоритети на транспортната политика през следващото десетилетие и какви са предизвикателствата, ако искаме да гарантираме устойчиво бъдеще на транспорта? като отчитаме и изменението на климата и други екологични предизвикателства, които са основни. Друго основно предизвикателство е застаряващото население, миграцията, доставките и конкуренцията между различните видове транспорт, как тя да бъде направена наистина лоялна. И вторият въпрос е какви мерки трябва да се предприемат, за да се направи така, че да разработваме и въвеждаме нови технологии. И това да става с оглед да се направи транспорта устойчив в дългосрочен план. Промишлеността на Европа трябва да бъде и да остане конкурентно способна, но паралелно с това трябва да се борим с изменението на климата и да подобряваме безопасността и сигурността на транспорта. Искам да ви информирам, дами и господа, че при новите държави членки желанието е повече да се постигне едно уеднаквяване, най-вече по, по отношение на инфраструктурата. За новите държави членки реалното предизвикателство е да се включат в реалната европейска транспортна мрежа, Комисарият по транспорта се извини за лекото закъснение в изготвянето на Бялата книга и нейното представене. На последното заседание на съвета на министрите по транспорта комисията внесе едно предложение за директива за преразгледан пакет за железопътния транспорт – Следващия съвет на министрите на транспорта ще изслуша доклад за постигнатия напредък. А в рамките на унгарското председателство този въпрос ще бъде изведен като приоритетен. През последните няколко месеца комисарят също така съобщи за четвъртата програма за безопасност на железопътния транспорт и възнамеряваме да предложим на съвета на министрите по транспорта проекто заключения с надеждата те да ги приемат. В правоприлагането в трансграничен аспект на транспортното законодателство е постигнат голям напредък, имаме постигнат консенсус и моето намерение е на 2 декември на съвета на министрите по транспорта да успеем да постигнем и политически консенсус по този въпрос. Дами и господа, ние имаме очаквания от протичащите в момента преговори по правата на пътуващите с автобус. Трудно е да прогнозираме точно какво ще стане, но сме поели един твърд ангажимент да доведем нещата до решение. Все още обаче не мога да кажа кога ще стане това. Господин председател, убеден съм, че мобилността на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз трябва да върви ръка за ръка с нашата грижа за околната среда. Така че всички видове транспорт трябва да бъдат оптимизирани в екологичен аспект, да бъдат направени по-малко замърсяващи, да се налагат такси върху транспорта и налози, в зависимост от разстоянието и времето за пътуване. И също така в зависимост от вида на транспорта, изчисляването на външните разходи. Това са само някои от инструментите, които можем да прилагаме. С известна гордост мога да споделя, че на последния съвет на министрите по транспорта най-накрая получихме и политическо съгласие за преразглеждане на евровинетката. Предполагам, че вече сте чули за това междувременно, но все пак позволете ми да изясня някои от по-важните елементи. Би трябвало да е възможно да се изчисляват външните разходи за замърсяване и подобни и да се интернализират максималните налози, които да бъдат намаляващи съгласно стандартите Евро 1, Евро 2 и така нататък, като се следва принципа, че който най-много замърсява, той трябва да плаща най-много. Нещо повече, ние намерихме решение – на задръстванията. посредством внасяне на промени в инфраструктурата, като се начисляват такси около 75% върху базовата тарифа за пиковите часове. По този начин чрез прилагане на по-висока тарифа в пиковите часове. Караме шофьорите на камиони да се въздържат от шофиране именно в тези пикови часове. Ние определено се надяваме, че в пиковите часове в резултат на тази мярка ще има по-малък трафик. Една много съществена част от това, което води до по-голяма устойчивост на транспорта, съвременните освобождавания за по-малко замърсяващите превозни средства. Те имат дерогация до 31 декември 2017, които прилагат Евро 5 и Евро 6, разбира се. Замърсяването трябва да се държи в разумни граници, но ние насърчаваме екологосъобразните превозни средства една друга стъпка към по-устойчивия и по-екологичен транспорт е да използваме възможностите, които са на лице е, по е, сладководните пътища. На 15 и 16 септември проведохме неформално заседание на съвета на министрите по транспорта в Антверп. Говорихме за включване на водния транспорт в логистиката в рамките на Европейския съюз. На този неформален съвет ние а, наблегнахме върху някои концепции с синя лента, сини етикети, за да се осигури възможност за ползване на водния транспорт в определени морски зони. От тогава насам комисията работи и по този въпрос. Това става в сътрудничество с всички а, ангажирани страни, като Комисията и Европейската агенция за морските пътища ще започне един проект за синия пояс. Нашето желание е възможно най-бързо да формулираме проекто заключение и да ги представим пред съвета на следващото му заседание. Също така очакваме публикуването на съобщение от Европейската агенция за морския транспорт за правомощията на тази агенция съгласно Лисабонския договор. Очаква се да агенцията да изготви един доклад за тези мерки съгласно член 406. Очакваме този доклад на 28 октомври да, да бъде готов, след като работната група е свършила своята работа. При дадените обстоятелства на следващото заседание на Транспортния съвет би трябвало да се изнесе и доклад за постигнатия напредък. Във всички случаи Белгия ще работи по това досие и се надяваме тази работа да бъде поета и да продължи и при унгарското председателство. Нещо важно в областта на въздухоплавателния транспорт е провеждането на срещата на ИКАО в Мон... Монреал в края на септември. В тази среща ние също взехме участие и смятам, че можем да се гордеем с резултатите от нея по отношение на сигурността, безопасността и околната среда. Дами и господа, най-важното нещо и същевременно най-трудното беше взаимоотношенията – между развиване на международния пътнически транспорт и неговото въздействие върху климата. Мисля, господин председател, че можем да подчертаем, че постигнахме историческо съгласие, защото след едни трудни преговори Генералната асамблея, а доста силно лобиране се проведе от държавите членки, крайна сметка бе приета резолюция – която цели намаляване на отрицателното въздействие на въздушния транспорт върху климата. От тази резолюция проистича и един план за действие, който ще бъде водещ за 190-те членки на ИКАО в следващите години. Също така във връзка с транспорта мога да ви информирам, че тази сутрин в Брюш – започна двудневна среща на върха по въздушния транспорт, която ще разгледа предизвикателствата пред въздушния транспорт, като например конкурентоспособността на европейската самолетна индустрия, сигурност и безопасност на въздушния транспорт, изменение на климата. Най-важните заинтересовани страни са реално от всички части на Европа и на тази среща на върха те ще изнесат свои презентации, като намерението е дебатът на тази среща да доведе до една обща декларация на всички участници, която ще бъде наречена Декларацията от Брюш и ще разписва основните неща във връзка с въздушния транспорт. И накрая, господин председател, искам да подчертая, че в сътрудничество с трите председателства Испания и комисията ИТРЕ на парламента постигнахме съгласие за бъдещето на агенцията SAS, която има да играе роля в бъдещето на тази система GNSS за акредитацията и аспектите във връзка с сигурността. Европейския парламент ще участва в нейната работа много силно съгласно регламент 1912, който ще бъде публикуван в края на ноември, ще влезе в сила в началото, извинете, в началото на ноември ще влезе в сила след публикуването през октомври. На 24 юни 2010 година беше прият план за действие на комисията за системата GNSS. Регламент 683 от 2010 година говори за средносрочните аспекти на управлението на системата GNSS и извършването на анализ на риска във връзка с управлението на договори, които ще бъдат предложени на отрасъла. Все още обаче този материал не е предоставен от комисията. Това е накратко, господин председател, обобщение на основните моменти, които са обсъждани на съвети на министрите на транспорта през последните няколко месеца. Това беше съвсем накратко и сега с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря ви за вниманието. Okay, President in Office, thank you very much. Много ви благодаря. Сега първо някои технически въпроси. В е, списъка до сега са господин Грош, госпожа Майснер, господин Крамер, господин Зилер от е, координаторите. След това госпожа Диверак, господин Лайтфрид, господин е, Лихтенберг, господин Кох. Някой друг иска ли да се включи в списъка на желаящи се за изказване? Говорете сега или замълчете за винаги. Добре. На координаторите по 3 минути, на другите членове по 2 минути, за да имаме време за отговорите. И така, господин Грош. Много благодаря, господин председател. Искам много да благодаря за този средносрочен преглед Вие всъщност е, отидохте много по-далеч на този средносрочен етап от другите председателства. Разбира се, остава още какво да се направи и през оставащия период. Бих искал преди всичко да говорим за безопасност, сигурност, устойчивост. Съвсем ясно е, че включването на евровинетката в дневния ред е нещо също от много голямо значение. Това е един сериозен успех за нас в парламента, въпреки че остават редица нарешени въпроси. Искам да ви благодаря и за ангажимента, който показахте в незаконодателната област, например безопасност на автомобилния транспорт, защото за нас, за парламента, а и за съвета е много важно да се решават тези въпроси, защото това са важни въпроси за човека на улицата, за гражданите и означават много повече в определени ситуации, отколкото законодателните въпроси. Така че надявам се, че и утре ще се предприемат много конкретни мерки и стъпки, за да останем наистина, за да не оставаме само в областта на абстрактната теория. Така че това са наистина важни въпроси. Искам да наблегна на два основни елемента. На първо място, Бялата книга, макар и с известно закъснение, бе представена и тя е особено важна. Разбира се, много важно ще бъде и тройката на председателството да работи по тези въпроси. Бялата книга от 2010 година, както и след това и Бялата книга за 2011 година. Сега по отношение на евровинетката, както вече казах, аз съм много доволен от резултатите. Има обаче два момента, които бих искал да засегна. На първо място, евровинетката е важна, когато всички вземат участие. Ако ще има дерогации, ако ще има изключения, тогава евро, евровинетката губи своята сериозна тежест. На второ място, знае, че един важен въпрос. Ако транспорт улеснява мобилността и структурите за мобилност, наистина сме постигнали нещо – също е, същото въжи и за ten трансевропейската транспортна мрежа. На първо място трябва да имаме и бюджет и целенасочено отпускане на средства. В противен случай ще трябва да преработим тези неща и вече става неефективно. Говорейки за правата на пътниците, много прагматично подхождате, господин министр, но тук в парламента не можем да допуснем компромис по отношение на тези конкретни права. Никакъв компромис не можем да допуснем. Трябва да бъдем надежни, да гарантираме пред гражданите, че тези права на пътниците ще бъдат отстоявани. Господин Грош, толкова сте добър в, е, в спазването на регламента, но този път не успяхте. Много благодаря, господин председател. От името на моята група първоначално искам да кажа, че ние сме удовлетворени до този момент от направеното от вас. Ние оставаме с е, впечатлението, че се постига напредък в е, работата на съвета. Много време е минало, както последно се чувствахме така, така че това е много добре. Но е важно не само да има съгласие вътре в е, съвета, защото в крайна сметка трябва да се постигне на цялостно споразумение с другите институции. Така че има някои досиета, които все още не са осъществени като евровинетката, правата на пътниците, трансгранични въпроси, при които има постигнат напредък, но все още не сме постигнали целта. Така че остават ви още няколко месеца, които да постигнете по-нататъчен напредък в тези досиета. Знае, че не можем да водим формална дискусия по Бялата книга на този етап. Знае, че подробно се обсъжда тя в институциите – но нашите транспортни системи трябва да станат по-устойчиви и ефективни. Така че трябва ни един микс от политики в тази област. По евровинетката имате политическо споразумение, но то не означава всичко. Някакси тази инициатива изгуби инерция, защото ако се спомняте, още от 2008 година имаме споразумение и ако говорим за интернализация на, вътрешни, на външните разходи, дерогации и така нататък, това означава да продължаваме да разговаряме и се надяваме, че с, във вашето председателство ще видите какво е възможно и какви ангажименти можете да поемете. По трансграничното правоприлагане тази дискусия бе блокирана заради правни технически пречки и заради правните основания. Но тази тема е много важна за безопасността на нашите граждани, така че ние ще ви подкрепим в това отношение. По правата на пътниците, всъщност неприемливо е ние да играем ролята просто на една почтеска котия. Не можем да се съгласим с това. Искаме да постигнем известна гъвкавост от съвета по отношение на приложното поле и правата. И така, в едно кратко резюме бих казал, че за момента Ние смятаме, че вашето председателство е успешно, но се надяваме, че в оставащите 2-3 месеца ще можем да кажем, че то е било изключително добро председателство, поради факта, че сте постигнали добър напредък. Разбира се, ще трябва да говорим и за финансирането на мерките за сигурност и безопасност, но това за момента ще бъде моето заключение. Благодаря. Благодаря, госпожа майстер. Благодаря. Аз не искам да повтарям нещата. Първо, нека да кажа, че в началото на Белгийското председателство съществуваше опасението, че ще има трудности поради особената ситуация с българското правителство. Но нещата не стояха така. Вие се справихте много добре, дори без капитан. И всички проблеми, които се поставяха пред председателството, бяха решавани много добре. Що се отнася до либерализирането на вътрешния пазар и е, пакета от законодателство за ЖП транспорта, мисля, че там има още много работа. Разбира се, работата е ключа към успеха. Друг момент. Правата на пътниците. Коментираха колегите. Това също е много важен момент. И се надяваме, че по време на Белгийското председателство правата на пътниците в автобусния транспорт ще, бъдат, ще бъде работено по тази тема и виждам и така известна надежда в тази насока. Евровинетката. Много е жалко, че няма да има конкретно отпуснати средства за това, но разбирам, че това е въпрос на субсидиарност. Но необходимостта от финансиране в областта на транспорта се отнася за всички области на транспорта, но особено важна за евровинетката. За морския транспорт, в един от моите доклади коментирах, вие имате много опит, Белгия, и се надяваме, че ще можем да постигнем нещо по отношение на Агенцията за морски транспорт. тем се, надяваме се, дискутирахме вече колко важна е тази агенция и колко е важна нейната водеща роля. Благодаря и благодаря за отличната ви работа. Благодаря, госпожо Майснерс. Пазихте си времето. Господин Крамер, три минути, моля. Благодаря за представената информация и, както бе казано, като погледнем назад, виждаме, че резултатите са много по-големи от това, което първоначално очаквахме. И искам да кажа, че Бългийското председателство се подготви отлично – И в края на кращата започваме да се питаме дали не е по-добре една държава да няма правителство, отколкото да има слабо правителство. А по темата за евровинетката, не че искаме да взимаме пари от ресурсите за транспорта, в никакъв случай да си пълним нашите чубове но транспорта се субсидира от държавни средства и то огромни средства. И ако може една малка част от тези средства да се върне в държавата под формата на евровинетки, за да се субсидират други дейности, би било много важно така за. Така че ще се работи по тази тема, но все пак трябва да се отчитат и разходите. Та, стъпката е съвсем малка и се надяваме тук в парламента, че ще могат да се направят и други подобни стъпки. Защото Иначе се получава, че е, конкуренцията не е, е лоялна. Има различни данъци за различните видове пътища в различните страни. Но за пътния транспорт няма никаква хармонизация, така че е много важно. Аз лично съм за тези 30%. Поздравление за работата по планирането и изпълнението на договореностите с Швейцария. Това е много добре, но в крайна на кръщата Швейцария не е част от Европейския съюз. Така че въпросите за магистралите, а автотранспорта, там трябва да се вземат конкретни мерки за контрол. Трябва също да се помисли и за проблема с алкохола. В... Не споменахте това, но в старата конвенция съществува този аспект, а сега не виждаме той да е отчетен. И затова ми се иска да чуя и какво планирате по отношение на предишната конвенция. По отношение на корабоплаване по вътрешните пътища също е интересно да чуем. Правата на пътниците за забавяне от един час от на влакове не може да се очаква, но примерно ако самолети за 3 часа би трябвало да има някаква компенсация. Благодаря, госпож... господин Зила. Благодаря. Благодаря на председателството за прегледа, който ни предостави. Е, според мен много добри постижения в областта на транспорта има Белгийското председателство. И мисля, че много трудното политическо споразумение за евровинетката, която, което бе гласувано с много малко мнозинство, е много голямо постижение. Правата на пътниците няма да коментирам много, защото вие най-добре знаете докъде е стигнало, какви са успехите или неуспехите в тези преговори. Но що се отнася до въздухоплаването, бих искала да кажа, че споразумението с Монтреал, Монреал е много позитивно. Но все пак европейските авиокомпании в момента трябва да плащат много високи такси за прелитане над Сибир и трябва да се търси разрешение на този проблем. Има четири страни, които имат двустранни споразумения с Русия и те не плащат подобни такси. Смятате ли, че може да се постигне нещо в, по това, в това отношение? Споменахте срещата в Брюш. Вие сигурно и на други форуми се появявате и можете да поставите този въпрос. След това конвенцията Морпол и емисиите на сяра, които сега се отнасят само за Северно море и Балтийско море, там също има елемент на нелоялна конкуренция, защото има няколко страни, които няма да бъдат задължени да спазват тези правила. Благодаря. Сега, господин министр, ако сте готов да отговорите на тези въпроси, тогава ще преминем към следващия кръг. Ако обичате. данки dankjewel, eh, meneer voorzitter. Eh, Благодаря. In wat betreft de За евровинетките. Мисля, че не трябва да се забравя следното. Има огромни разлики между страните, които са разположени в периферията и в центъра на Европейския съюз. Този факт трябва да се отчита. Така че този смесен метод и факта, че бе прият, не бива да се подценява. Това е добър резултат. Има някои страни, които, в които има алпийски терен, няма нужда да ви цитирам. Но това са неща от сериозно значение. Разбира се, ние търсим компромис и за да постигнем това, трябваше много да се трудим. Общо взето да минеме пътя на пилигримите до Сантьяго де Компостела. Много идеи, имаше и предложения от парламента и съвета е, по отношение на нивото на замърсяващите емисии. Търсеше се оптимални стойности, които да водят до устойчиво развитие. Търсеха се конкретните проблеми на градските райони. Търсехме къде са местата, от които можем да спестим средства. Всичко от това бяха фактори, които трябваше да бъдат е, отчетени, е, за да се търси конкретно решение за всяка страна. Знам, че формулите, които предлагаме, са най-общо казано един вид рамково споразумение, които остават възможност на страните членки сами да попълнят оставащите празноти. Съществуват някои проблеми, свързани с една страна, където условията са напълно различни от другите и там евровинетката трябва да даде конкретни отговори с конкретни специфични мерки. Така че ние се постарахме да градим и елемент на гъвкавост в системата, което е от изключително значение. За тарифите казахме ясно, че са намаляващи, т.е. най-замърсяващите плащат най-много. Свързахме нещата с стандарта Евро 5 и Евро 6, така че има и елемент на стимул в формулата, така че да могат дейностите да бъдат все по-екологосъобразни. Има един момент, който ще трябва да продължим да обсъждаме с комисията и парламента, за да можем да го дооформим. Това е въпроса за отпускането на е, средства, конкрет, целенасочените средства. Вие знаете, че когато има конкретен проект, конкретно предложение, което покрива 95% от а, заинтересуваните и остават едни 5%, които са елемент на разногласия, тогава бих казал, че най-важното е да получим максималния резултат за момента, а при следващия етап да видим какво може да се промени. Как, как се отразяват е, нещата на националните бюджети Освен това, някои страни просто категорично казват не на някои аспекти или на някои проекти. Но, все пак нека да кажа, в рамките на тази европейска мрежа, от която имаме нужда, трябва да направим усилие да добавим липсващите звена на ТНТ и да работим с съответните съответния капацитет на всяка отделна страна членка, но да имаме и общ поглед върху нещата. А не да противопоставяме становищата на, на страната, на становището на парламента, на становището на съвета, на становището на комисията. Но все пак предприехме важни стъпки. Не сме постигнали всичко на 100% още, но се опитваме да изчистим последните проблеми и по този начин да напреднем по отношение на съдържанието. Второто, за което се коментира непрекъснато, са правата на пътниците. Важно е, определено, не само да формулираме принципа, но, например, в тази област правата на пътниците парламента упражни натиск за формулиране на конкретни правила. И първият отрасъл, който реагира, беше сектора на железопътния транспорт. Те коментираха защо техните конкуренти залагат толкова много на правата на пътниците, а при тях е, условията са толкова различни. И първият ресторан, първият ресторан разговор диалог в КОП 1, Комисията и Европейския парламент, ако погледнем назад какво се случи, така се движиха по един много хлъзгав наклон. Но все пак се укриляхме от надеждата, че ще постигнем балансирано решение. Ставаше въпрос за обхвата на мярката. Тя се свързваше с, с разстоянието, което се изминава. Но тук излиза и аспекта за регионалния транспорт – защото регионален транспорт за всяка отделна страна означава нещо различно. След това имаше и трансгранични съображения. Те, трансграничният аспект също влиза в обхвата на мярката, но не може да се формулира експлицитно. Винаги има проблеми в граничните области и трябва да се търсят конкретни решения за конкретните проблеми. Някои страни имат споразумения едни с други, имат споразумения с страни извън Европейския съюз. Така че търсихме формулировки за права на пътници, особено на пътници с увреждания – и се надявам, че в края на краищата ще успеем да постигнем един балансиран компромис. И разбира се, винаги се опитваме така да формулираме предложенията, че всички да ги намират за приемливи, така че да могат да се съгласят с тях и да вървим всички в една посока а и да са еднакви е, правилата на играта, не само в е, този отрасъл. Защото не искаме да формулираме права на пътниците, така че да накараме всички да са недоволни от резултатите. Говорихме и за трансграничната директива. Мисля, че там постигнахме изключителен успех. В различните страни членки е, съществуват различни институции, които имат отношение към нарушенията от Министерството на транспорта, на правосъдието, полицията, вътрешните работи. Те всички работят съвместно. И сега започва да се оформя едно решение. В Корепер на 15 септември се дискутира това. И смятам, че накрая, нека да кажа, в края на кращата успяхме да постигнем споразумение на правното основание на член 87 от договора. Така че има всички надежди да излезем с един добър законодателен текст. И на базата на решението на Корепер ще можем да из... изградим един такъв текст. След това има някои конкретни проблеми за морския транспорт и агенцията за морски транспорт. Dat wij op het vlak van het vervoer op het continent винаги съм бил разтревожен от факта, че на континента, и това може да ви прозвучи малко странно, но а, на транспорта винаги сме гледали от гледна точка на трансграничните отношения, а пък от друга страна говорим за крайбрежен транспорт. Но на лице са много големи възможности в морския транспорт. Все пак, обаче, излиза и въпроса за отговорността за пристанищата, за митниците по пристанищата. И искаме да направим всичко възможно да създадем подходящите системи за трансграничен транспорт. Имаме сини ленти и сини пояси, като смятаме, че това е ам, стъпка в правилната посока. Естествено, съществува и финансовия аспект, както и контрола, гледната точка на митниците. И също така да се работи с Европейската агенция по морския транспорт е възможно и именно по този начин ще можем да се справим с голяма част от административните задължения и бюрокрация в контекста на трансграничния контрол и митнически проверки. Смятам, че имаме положителен резултат крайбрежния транспорт при постигане на такъв резултат ще може да се развие много повече от степента, до която е развит в момента. По отношение на замърсяването и емисиите на сяра, конкретно, както и въпроса за Северно море и Балтийско море и от другата страна пък Средиземно море. Постигнахме компромис и той се основава върху политическите реалности и готовността, в която се намират някои части от континента, т.е. някои държави са по-напреднали в подготовката си от други за да са в състояние да спазват по-строги правила. Смятам, че ще успеем и тук да напреднем в правилна посока. И още нещо малко, тъй като това е първият път, когато се задава въпросът за Сибир. Този въпрос ще бъде предмет на двустранни разговори между Европейския съюз и Руската федерация. Заместник председателят Калас призова да се направят корекции в двустранното споразумение, а не просто то да бъде подновено, така както се предлагаше. Като мога да ви уверя, че в момента се работи по постигане на договореност от страна на комисията и ще има дискусии с Русия по този въпрос. Мисля, че отговорих на всички зададени до тук въпроси. Благодаря ви. Трима на депутати ще имат по две минути за въпроси, след което ще дадем думата за отговор на господин секретаря. Госпожа Дивера има думата първа. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изкажа благодарност към Белгийското председателство за чудесното представяне на неговите дейности до средата на председателския а, срок. Благодаря, господин председател, че сте постигнали съгласие с държавите членки по евровинетката. Там наистина имахме нужда от напредък. Днес организирате среща на върха по авиацията в Брюша но не знам защо в, сред делегатите няма представители на Европейския парламент, докато в програмата за срещата сте включили въпроса за общо европейско небе. През февруари в Мадрид Испанското председателство организира една конференция, където се каза, че най-големия приоритет ще бъде скорошното откриване на общото европейско ниво небе. Неотдавнашни събития, като например изригването на вулкана в Исландия, доказаха още веднъж колко е важен този приоритет. Затова ви моля да ни кажете какво възнамерява да направи Белгийското председателство, за да постигне тази цел и много скоро да бъде отворено общото европейско небе. Благодаря ви, господин Лайтфри. Благодаря, господин председател. Господин министър, Имам предвид една ситуация, която естествено ще бъде интересна и за съвета. Т.е. един доклад, с който в момента ние разполагаме. Имам предвид доклада, доклада Паскал по безопасността на въздухоплаването. Там се повдига въпроса за скенерите за тяло, тяхното въвеждане, това обаче, което ме безпокои, е, че не отдавна един от моите доклади в парламента относно финансирането на а, безопасността по летищата а, реално вие не споменахте този въпрос и съвета също не е направил много пространни изявления по този въпрос за сигурността на летищата, но въпросът е много сериозен и той не се свеща само до финансиране, а паралелно с финансирането стои проблема с сигурността по летищата като цяло – и ми се струва, че като че ли съвета не е много отворен към този въпрос и финансирането на сигурността. А пък ако финансовия аспект не бъде уреден, тогава нещата ще се препънат. Дали би могъл този въпрос отново да бъде поставен пред съвета на министрите? Благодаря ви, госпожа Цинкенбъргър. Благодаря ви. Преди всичко, бих искала да поздравя Белгийското председателство с постигнатите конкретни успехи с доста голям брой щекотливи теми и въпроси. Но за една държава, която се намира в средата на Европа, която поема един огромен транспортен трафик и бремето свързано с него – Ситуацията определено не е задоволителна, защото вие споменахте ситуация да хванем мишката в капан, пък после да мислим какво да правим с нея. Обаче, все пак става въпрос за стотици километри и ако отчетем, че тези стотици километри минават през центъра на Европа и потенциално могат да несат сериозни екологични вреди, въпросът не е толкова маловажен. Verpflichtung dafür einführen, dann wird dieses äh ако не бъдат въведени определени отговорности и задължения, тогава евровинетката ще си остане само един символ. Тоест, трябва наистина да си дадем сметка, че има щети върху околната среда и твърде малко е направено по тяхното преодоляване. И друго нещо исках да спомена във връзка с правата на пътниците. Ако не искаме да изглеждаме абсурдно пред нашите граждани, ще трябва да дадем дерогация за разстояние под 500 км. Дерогацията в момента не въжи за такива разстояния. Много моля да ми отговорите на тези аспекти, които повдигнах. Благодаря, господин Аригундес Паскуал. Микрофон за оратора, моля. Бих искал да изкажа възхищение от Белгийското председателство. Изглежда ми, че работите много съвестно и успявате да постигнете един много добър баланс. Само, че няма много време да ви хваля, така че ще премина към критиките. А знаете, че в Испания много ни бива в критиките. Евровинетката всъщност е признание за един провал. Защо? Защото европейските институции нямаха коража да либерализират транспорта. Нека да изчакаме да видим дали и мореплаването и морския транспорт също ще се провелят. 17 държави членки не са транспонирали правилно законодателния пакет за транспорта, а пък до 6 октомври октомври е, се постигна едно по-положително споразумение за подобряване на нещо, което някои смятаха за отрицателно. Бих искал да чуя повече за подобренията, които са внесени. Ние обаче не можем да транспонираме този пакет – защото това ще е в ущърп на нашата страна и на други периферни държави. Тоест ние не виждаме някакви реални ползи от евровинетката. Тя всъщност ще се прилага само за мрежата от трансевропейски коридори и някои магистрали. Като ще има и освобождения за четири колесните превозни средства, които отговарят на много високи екологични стандарти. Но това далеч не е желание ефект. Струва ми се, че евровинетката на базата на споразумението от 6 октомври реално не носи плюсовете и едва ли не е мъртвородено дете – Разбира се, Чешката република, Швеция, Испания, за тях това беше един щекотлив въпрос. А като, когато бяха председатели на Европейския съюз, то топката се предаде и на Белгийското председателство. Ние продължаваме да сме на дисидентска позиция по този много важен въпрос. Благодаря ви. Сега господин Канчия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Много говорим за планиране, но не говорим много за постиженията и сроковете. Ние бихме искали да знаем кога част от тази планирана инфраструктура ще бъде готова. Говорим за иновации, но иновациите и инфраструктурата вървят ръка за ръка. И те определено могат да ни помогнат в такъв критичен момент. Бих искал да спомена две-три две, теми, които вече бяха споменати. Правата на пътниците. Казахте, че е имало два-три триалога. В първия не се каза нищо, след това се говореше за 500 км с е, срок за 15 години. Вие сами кажете дали това е напредък. По отношение на евровинетката, аз като господин Деграндес имам известни съмнения дали просто се опитваме да прехвърлим нещата на друг вид е, транспорт. Е, ние просто не създаваме условията. Дали потребителите ще плащат за замърсяването? Дори стандарта Евро 5 ще струва пари. Дали тези, които страдат от задръстванията в трафика, ще трябва да плащат за това? Трябва да внимаваме тук, защото не говорим за обществен транспорт. Ние всъщност е, трябва да мислим за обществеността, за да защитаваме всичко, което е постигнато до сега. Така че внимавайте, мислете по тези въпроси. Трябва да анализираме нещата, защото се опасявам, че ще има проблеми. Времето ми свърши. Благодаря. Господин Кох. Благодаря, господин председател. Благодаря за извършената работа от председателството и презентацията. По отношение на евровинетката, вие споменахте, че трябва да бъде намерено някакво решение по отношение на трафика. Може би трябва да ни обясните все пак какво рационално решение имате предвид. Също така и възможността за използване на средствата, получени от евровинетките за намаляване на шума Госпожа Севиса. Много благодаря, господин председател. Господин министр, много се радвам, че дойдохте да ни видите тук. Всъщност аз не планирах да задам въпроса си, но се надявах, че този въпрос, който вече бе повдигнат, до този момент ще получи по-конкретен отговор. Говорим за сярното съдържание в корабното гориво това, което определено искам да зная е какво става с равностойното третиране, защото за сега няма равно третиране между различните корабни линии и собственици. Международната морска организация повдига тези въпроси. Естония и Финландия не са се присъединили към към шестата конвенция. Вие не споменахте, че тези две страни са последните, които е, имат е, транспортни системи, които са крайно острели, а те са в Европейския съюз. Не можем говорим за трансевропейски транспортни системи, ако не знаем какво да правим за тях. Добре. Даваме думата на министъра в рамките на 9 минути да отговорим на тези въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Първо за единното европейско небе. Не зная какво се е случило вчера, госпожо. Наистина не зная, защото аз не бях там до края, но очевидно нещата вече не са само между комисията и парламента. Тъй като заключенията както и господин Калас ми каза днес преди обяд, и е, че той възнамерява да направи ново предложение пред съвета, за да се излезе от тази задрена улица. Така че предложението, което направиха те, ще бъде оттеглено. Явно се счита за неприемливо и ще се прави ново предложение – но не ми е ясно точно какво имат предвид и за съжаление не мога да ви отговоря, просто защото не съм запознат с ситуацията. Ще трябва да изчакаме да видим. Трябва просто да проверя, защото аз едва днес преди обяд получих тази информация. Аз самия трябва да установя какво се е случило и да се опитам да разбера точно какво възнамерява комисията. Съвсем възможно е в е, работата, която ние подготвихме, СН2 в е, единното европейско небе, т.е. споразумението, което постигнахме за Бенелюкс, е, Франция, Германия и Швейцария. Трябва да видим в под каква тема можем да обединим всичко това, защото не искаме да постигнем напредък. Това ще бъде в интерес на въздухоплаването, да се постигне споразумение между гражданското и е, военното въздухоплаване, както и споразумение за по-добро и економично управление на всички транспортни дейности. По принцип, надявам се, че всеки е убеден, че е необходимо да имаме общо или съвместно управление и е, военния и граждански транспорт да се управляват съвместно така че гражданският транспорт да не бъде санкциониран или да не понася загубите. Но наистина, към момента не мога да ви кажа какво се очаква да се случи и трябва да проверя точно какви са намеренията на комисията. И в каква посока вероятност ще тръгнат, когато изляза с новото предложение. Съжалявам, но това е положението, не мога да ви кажа нещо повече. По въпроса за телесните скенери на летищата и тяхното одобрение. В Брюш разговаряхме с всички заинтересовани страни в въздухоплаването. Този проблем е включен в дневния ред. Варианта, който приехме за тези скенери, независимо каква формула ще се използва, е, че ние ще настояваме за намиране на решение, което е както технически ефективно, за да избегнем опашките, които се натрупват сега по летищата. Искаме да предприемем всички предпазни здравни мерки – и не бихме искали в никакъв случай това да бъде минус на въздухоплаването, за разлика от другите видове транспорт, където не е необходимо такова сканиране на пътниците. Така че, волята е на лице. Но все още не сме стигнали до решение и не сме сигурни, че наистина има достатъчно добра воля в ръководството на всички летища. По конвенцията Алфа сблъскал съм се с този въпрос. Наистина добре е такива въпроси да се повдигнат от председателството, но в крайна сметка партньорите са тези, които са пряко ангажирани и трябва да подготвят основата за такава конвенция. Основата за постигане на споразумение за конвенция. Зная какви са позициите на определени страни. Ако партньорите нямат воля да се споразумеят, много малко може да направи Бългийското председателство по този въпрос. Когато говорим за Алпийската конвенция и конкретните проблеми, която имат е, алпийските държави, Мога да кажа, че това бе въпрос по съвсем конкретни проблеми. По въпроса за евровинетката, мога да ви кажа какво имаме в документите. Тоест определението на тарифите според различните сертификати Евро 1, Евро 2 да се стигне до 2 в планинските райони, до степента до която е обосновано от наклона на пътищата, температурните разлики и надморската вещина. Така че това наистина е една възможност Движим се в посоката, в която вие поискахте и се опитваме да отговорим на вашите желания. Става въпрос за коефициент 2, не 3 или 4, но все пак това е увеличение. Всичко друго се оказва мисия невъзможна. Ако се стремим към повече, просто нямаше да постигнем нищо. По отношение на въпроса господин господин Дегранде за евровинетките, по въпроса за положението на периферните страни и централните страни, да, наистина съвсем различна е тяхната позиция и за да се стигне до споразумение всички трябва да направят компромис. Това е неизбежно. Ако разгледате обхвата, в който можете да приложите по-високата тарифа от 175%, в този случай се отчитат позициите на определени страни. Ако трябва да се намали тази тарифа, просто трябва да приемете, че това взима предвид и проблемите на много други страни, така че в крайна сметка става въпрос просто за един компромис и нищо повече. Ако не се прави компромис, никой няма да бъде доволен. До в този случай се надяваме, че не всички ще бъдат и недоволни и това се стремим да постигнем. Wat wij getracht hebben want anders zouden wij nog... Ако човек трябва да си разреди виното, по-добре е все пак да има и вино. И в крайна сметка, ако не бяхме да правили това, щяхме да си останем жадни. Нито вино, нито вода щяхме да имаме. Поставям бе въпроса за серното съдържание в корабните горива. Когато Международната морска организация взема определени решения – Може би са под определен натиск, опитват се да постигнат един стандарт и да намалят на възможно най-низки нива серното съдържание. Наистина не е постигнато много в това отношение – но това са проблеми, които касаят всички корабни компании. Те имат истински економически проблеми в момента и не можем да не ги отчитаме. Трябва да бъдем наистина много по-реалистични. за да стигнем до 0,5% съдържание. Не можем да искаме от Европейския съвет да взима решения, които взима Международната морска организация с пълната информация за проблемите. Ние не ги отхвърляме, разбира се. Ще се опитаме, макар че нещата зависят от държавите членки, но ние ще се стремим чрез държавите членки да ги убедим, че трябва да има някакъв краен срок и че са необходими след това по-нататъчни намаления. Omdat het transport economisch voor de scheepvaartlijnen geen goede oplossing is. Знае, че всичко това не може да бъде направено бързо, не е най-доброто решение. Искаме равни условия и трябва да вземем предвид и позицията в, на корабните компании в Северо-Западна Европа. Трябва да разгледаме и становището на други корабни компании, които се опитват да избегнат тези мерки, защото те не използват водите в северо-западната част на Европа. Това са неща, които са ни познати. Да знаем за проблемите в Северно море и Балтийско море. Знаем, че там трябва да се прилагат различни стандарти. Знаем, че други страни искат по-строги стандарти, но Международната морска организация е тази, която взема решението. И може би това, което са направили е твърде високо изискване за вас, но си има економически основания за това. Така че не смятам, че отново можем да обсъждаме стандарта за сярно съдържание и да очакваме бързо постигане на решения. Мисля, че отговорих вече на всичките въпроси, изключение на един последен – инфраструктурата и кога ще постигнем поставените цели. Това не е наша отговорност. Поискахме от комисията да ни даде списък на приоритетите за липсващите брънки в ТНТ в момента, в който бъде установен този списък за трансевропейската транспортна мрежа и когато всяка една страна поеме своите отговорности. Е, вероятно тогава ще можем да постигнем нещо. Но нека първо комисията да изготви този списък. И след това, чрез целенасоченото отпускане на средства, ще видим какво може да се направи. Тогава вече можем да определим, вероятно, приоритетите на наднационално ниво и това да ни осигури решението. Не ни остава време, но нека да ви благодаря, господин държавен секретар, за вашите становища и за предоставената информация. Също искам да благодаря на председателството за това, че ангажира парламента е, посредством председателя на Комисията по транспорта, е, също и с е, много неформа, неофициални срещи с представители на съвет. Оценяваме високо вашите усилия да ни държите в курса на нещата, така че лични благодарности от мен. Благодаря отново. Нека сега да ви оставим да стигнете до Бруж, за да решавате проблемите на въздухоплаването, за които чухме тук. Отново, благодаря ви. А сега за останалите членове на комисията, след секунда започваме заседанието на координаторите.